решаване на е, критичните важни проблеми, свързани с е, енергетиката, незаконната търговия с наркотици и други. Благодаря ви, господин Вамен. Приключихме с е, обсъждането на този проблем. Сега искам да направя няколко съобщения. Компетентните е, власти на Полша поискаха от председателя на парламента да бъде е, дигнат имунитета на господин Валеса, съгласно член 6, параграф 2 на правилника за вътрешния ред. Ако нямате някакви е, забележки, съобщенията ще бъдат включени в дневния ред. Преминаваме към доклада на колегата Гербранди Европа за ефективно използване на ресурсите. Давам думата на докладчика за 4 минути. Ehm, Благодаря, господин председател. Ще започна с няколко цифри за които някоито само могат да си мечтаят, други пък не. През 2050 година населението на света ще достигне 9 милиарда. До тогава ще се отвои броят на лицата с среден доход. Той ще достигне 3 милиарда. Към момента консумираме ресурси, които би следвало да се произвеждат от две планети Земя. До 2050 година ще са ни необходими три планети Земя, за да задоволим потребностите си от ресурси. От какво се нуждаем? Нуждаем се от конкретен план за действия. Пътната карта на Европейската комисия – за която сърдечно поздравявам комисар Поточник, е една чудесна първа стъпка в тази посока. Приложеният от комисията подход наистина е много добър, много добро е и нейното предложение. Мисля обаче, че трябва да направим и още една стъпка в посока към неотложни конкретни действия. Имам предвид не само съдържанието, но и структурата на доклада. В Комисията по околна среда установихме 6 приоритетни области за действие. Първо, много важно е съвместно с предприятията да изготвим конкретен план за действия. така че да гарантираме ефективно използване на ресурсите от страна на предприятията. За това са ни необходими повече финансови средства, необходима е обаче и повече информираност на ниво предприятия. Второ, необходимо е да се създаде вътрешен пазар за рециклиране и повторна употреба на суровините. Трябва да се улесни рециклирането на вторичните суровини – така че да паднат техните цени спрямо първичните. Трето, альтернативни възобновяеми ресурси. Трябва да подпомогнем сектора на рециклирането, да увеличим нивото на професионализиране там. Четвърто, трябва да разширим приложното поле на екологосъобразното проектиране. Към момента то се прилага само в енергетиката. Смятам обаче, че трябва да се прилага и в областта на рециклирането. За рециклирането трябва да се мисли още на етап проектиране. Идеята за ефективно използване на ресурсите трябва да залегне и в дейностите ни в други области, като например селскостопанската политика, където трябва ефективно да се разходват водните ресурси. Ще се спра и върху необходимостта от надежни показатели, показатели, които се основават на въздействието на определени дейности върху ресурсите. Колкото повече се задълбочавах в тази тема, толкова повече ми ставаше ясно, че тя не е екологична, а економическа. Трябва да направим така, че да разходваме пестеливо ресурсите си в дългосрочен план. В момента предприятията плащат стотици милиарди евро за пластмаси и други суровини, тъй като се покачват техните цени. Съжалявам, че сред нас не присъства представител на съвета. Съжалявам също, че и съветът не си поставя достатъчно амбициозни цели за общо европейски действия за ефективно използване на ресурсите. Председателят благодаря от името на комисията комисар Поточник. Господин председател, е, е, почитаеми депутати, първо бих искал да поздравя господин Гебранди за този доклад, който признава, е, който показва високо ниво на амбиция е, за е, промяна на източниците на суровини в Европейския съюз. Подчертава се политическото значение на дневния ред за ефективно използване на суровини и колко е спешно да отговорим на предизвикателствата в економиката и околната среда, пред които сме изправени. Е, е, суровините е, се намаляват и това е глобална тенденция, с която ние трябва да се занимаем. Економическата криза показа необходимостта от спешни промени в економиката и необходимостта е, да се заместим върху начина по който ще постигаме економически растеж чрез нова политика. Защото ако продължаваме да оказваме натиск върху околната среда, ние няма да постигнем целите си по промяната в климата и ще изложим на е, нашата економика на системни рискове. Е, устойчивото използване на суровините е предпоставка за да дългосрочната устойчивост, конкурентоспособност на нашите национални стопанства. Е, ефективното използване на ресурсите е, е и обещание за економически растеж и заетост е, в краткосрочен и средносрочен план, но и в дългосрочен план. Комисията заяви своят възгледи за устойчив економически растеж и конкурентоспособност в инициативата 2020 като тръгнем от енергетиката до транспорта, до климата и биоразнообразието. Енергийното използване на суровините са част от социалната кохезия, развитието, включени са в нашата съскостопанска политика и, областта, и политиката в областта на риболова. С нашия законодителен процес ние показваме, че ние можем да се справим с предизвикателствата, пред които сме справен. Енерги... Ефективното ефективното използване на ресурсите в Европейския съюз трябва да бъдат на масата, за да постигнем възгледите за устойчивостта. Комисията предложи 2020 е, е, ориентира за конкретни действия за начало на процеса на трансформация. Е, и ние се спираме на тях от три различни гледни точки. И с радост виждам, че във вашия доклад този възглед се споделя по отношение на приоритетите. Първо, трябва да се гарантират хоризонталните условия за е, трансформиране на економиката, е, производство, потребление, а също така и е, мерки свързани с дизайна, с иновациите и научните изследвания. Недостатъчни са субсидиите и трябва да се промени и облагането трябва е, да има и е, по-голяма производителност на економиката. А освен това е, да се прилага законодателството за преработката на отпадъците. По този начин е, 72 милиона ще се спестяват годишно. Е, управлението на отпадъците, тяхната преработка, тогава 42 милиона ще бъдат спестени и е, повече от 200 хиляди работни места ще бъдат е, създадени. На второ място е, целите при природата на целите. Трябва да сме сигурни, че нашия природен капитал и екосистемите е, и услугите в тях е, са е, основа за нашата економика и качество на живот. Това отразява и широкото определяне на ресурсите, която комисията иска да насърчи. И а, е, освен това, а, е, ние а, е, говорим и за отражението на околната среда, особено в околната среда и в сградите. И ние искаме това да бъде. Ние се радваме, че това е ваш приоритет. А, управлението е ключов елемент на стратегията, защото ефективността на използването на ресурсите е също част от нашия дневен ред. А, е, интеграцията е, на е, използването на суровините в европейското 6 месечие показва, че ние вървим по сигурен път. Освен това, ние искаме целите да бъдат солидни, ефективни, възоснова на научни показатели, защото ние искаме да сме съгласни по определен брой показатели, критерии. Трябва да има е, пълно прилагане на законодателството в областта на околната среда, международна интеграция, за да има глобален ефект и е, всички е, ангажименти са основни за успех на всяка програма. Трябва участниците да се модернизират на всички нива, във всички отрасли, които са свързани с това. Естествено, аз разчитам на вашата подкрепа за това. Ще проследя днешната дискусия с жив интерес. Благодаря. Председателят благодаря господин комисар Поточник от името на Комисията по международна търговия колегата Яколино. Благодаря господин председател. Изслушах с много внимание колегата Гебранди и нашия комисар. Аз съм докладчик от името на комисията Инта. мисля, че можем само да се радваме, че в Комисията по околна среда е взела предвид съображенията, които изразихме в нашата комисия. Е, международното измерение, производството на блага, предоставянето на услуги са ключови елементи. Трябва да, същевременно трябва да отвориме пазарите си, ако искаме е, да, из, да изнасяме повече, ако искаме е, да а, а, осъществяваме трансфер на зелени технологии. Под, под... Ние специално в нашата комисия наблягаме на някои аспекти, които трябва да залегат в международните и двустранни споразумения, които трябва да бъдат премахнати всички тарифни и нетарифни бариери, да се да има преференции за всички от тези, които отговарят на екологичните критерии, като същевременно не трябва да забравяме за упростяване на административното бреме упростяване на процедурите. С търговията трябва да даде по-голям тласък и устрем на зелената търговия. Да, да, ще приключвам, господин председател. Много е важно да настояваме пред трети страни да, да подписваме споразумения и в споразуменията да се набляга на ефективността на ресурсите. Само по този начин ще имаме интелигентен и устойчив растеж. Благодаря ви. А сега от името на комисията ИТРЕ давам думата на господин Йохансън. Eh, ordförande Господин председател, уважаеми колеги, позволете ми първо да благодаря на господин Хербранди за добрия текст. Като автор на становището от името на Комисията по промишленост и енергетика, мога да кажа, че производство, основаващо се на ефективно използване на ресурсите, е предпоставка за конкурентоспособност и развитие на економиката. Необходими са ни по-добри иноваторски технологии и по-добри методи за рециклиране. В Комисията по промишленост и енергетика говорихме и по въпроса за координирането на действията на държавите членки и Европейския съюз. Тази координация трябва да намери подходяща форма. Мисля, че можем да намерим такава форма, като определим точни, измерими параметри. Трябва да се осигури и адекватно финансиране на инициативите. Председателят благодаря на колегата Йохансон от името на Комисията по регионално развитие господин Вон. Uh, Благодаря, господин председател. Е, е, в Комисията за регионално развитие беше удоволствие да изгради становище по този доклад и Комисията приветства ефективното използване на ресурсите като част от инициативата 2020. В нашата комисия ние призовахме за по-големи инвестиции в инфраструктурата за обновяеми източници и, сме, и освен това е, се радваме, че в законодателната дейност това се включва. Ние призовахме и за засилване на е, е, приноса на структурните фондове за устойчив растеж. Ние, освен това, призоваваме за по-голяма координация между различни европейски фондове, за да има е, ефективно използване на ресурсите, което предполага хармонизиране на структурните фондове за бъдеще. Комисията призова и за по-голяма координация е, е, в регионите, които в края на краищата се стига до извода, че самите региони трябва да изготвят тези проекти. Като цяло, ако трябва да обобщя, наш нашата комисия по регионално развитие е удовлетворена от доклада. Благодаря на господин Вон. Следват ораторите от името на политическите групи. Господин Флоренц за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар Поточник. Поздравявам ви за смелия доклад. Не е лесно да се изготви доклад за ефективно използване на ресурсите, да обхване всички относими области. Ефективното използване на ресурсите не е мечта на еколозите. То е в основата на нашето бъдеще. Затова е важно да го разглеждаме от гледна точка на конкурентоспособността на економиката и промишлеността ни. Ето защо смятам, че е необходимо разискването да се постави в широк контекст, без задължително да се изисква ново законодателство. Мисля, че можем да постигнем добри решения, ако постигнем споразумения с съответните производствени сектори, ако им изясним в каква степен трябва да повишат ефективността си при използването на ресурсите. Трябва да тръгнем по пътя на ефективността. Първо карах автомобил, който изразходваше 12 литра, след това преминах на 7 литра. Скоро ще трябва да се ориентираме и към автомобили, които харчат по 3 литра гориво. Това е неизбежно. Политиката в областта на ефективността може да се сравни с дърводоби в една гора. Всяка година можем да изсечем толкова дървета, колкото са израснали междувременно. Няма друга възможност. Благодаря на колегата Хербранди, с когото си сътрудничихме отлично. Мисля, че докладът е една добра отправна точка. Понякога колегите ми от другата част на, на спектъра малко преувеличават с предложенията си. Нима искате да ни забраните да консумираме месо, нима искате на всяка фактура да се отбелязва дали е бил извършен екологичен одит. Мисля, че предложението за въвеждането на показатели е добро, но това е мярка, която няма да можем да осъществим от днес за утре. Заедно с колегата Хербранди ще се опитаме да заличим от доклада глупавите предложения и да оставим онези, които ще ни отведат напред. Благодаря, госпожа Меркис commissaris eh, rapporteur gerbrandy ik had ooit een... Благодаря, господин председател, господин комисар, господин докладчик. Аз е, на времето имах е, е едно е, е съд е, за вода, който беше холандски, който се развали и трябваше да го поправя, но в крайна сметка струва по-скъпо да се поправи е, малката техника, отколкото да се купи нова. През 2007 година излезе доклада на Римския клуб. Днес сме 2012 година, а проблемите все още не са решени, така че нека да помислиме какво конкретно можем да, да предприемеме за бъдещето. Поне имаме един доклад върху стратегията, сега имаме доклад за ефективността на ресурсите. Всичко това трябва да бъде обединено, за, за, за да може младите да си дадат а, сметка, че не трябва непрекъснато и само да се а, потреблява. Трябва да, да се създаде един нов а, бизнес. А, е, модел, в който основното да, да бъде не заместването на едно съоръжение с друго, а поправянето му, рециклирането му. Трябва да има много по-ясни е, етикети, е, в които да бъде, да бъде отразено енергийното потребление на дадено по съоръжение същевременно да бъдат насочени много от от е, отпадъците към е, към изгаряне. Но, но, трябва да, всичко това трябва обаче да стане много, много бързо. През 2006 година е, суровините струваха една цена, днес те са много по-скъпи, така че трябва да действаме колкото се може по-бързо. Благодаря, колего Мерки. Сега давам думата на господин Панайотов. Днешната криза в Европейския съюз ни изправя пред проблеми като високата безработица, дълговете и економическата рецесия, които трябва незабавно да решим в същото време има и други въпроси които на пръв поглед не се забелязват но изискват също толкова бързи решения като например въпросът за ефективното използване на ресурсите в нашето общество. през следващите години средната класа от населението на света ще достигне три милиарда души. оптимистично е да видим че и развиващите се страни берат плодовете на своя труд в процеса на глобализация но в същото време не бива да забравяме за ограничените ресурси на нашата планета трябва да започнем да живеем в рамките на възможностите на тази планета като преосмислим навиците и сегашната ни система на производство и прекомерно потребление на ресурси. само това би ни гарантирало устойчив растеж. устойчиво развитие може да бъде постигнато само чрез създаване на алтернативна новаторска програма която да акцентира върху използването на ресурсите които вече имаме и по максимално ефективен начин това е от изключителна важност ако искаме да решим проблема със сигурността на доставките на ресурси за европа както и с проблема с недостига на ресурси в световен мащаб който ще се изостря все повече в бъдещето. глобалните проблеми се нуждаят от глобални решения и усилията на европейския съюз в тази посока не трябва да остават изолирани. срещата рио двадесет наближава и европа трябва да поеме отговорността на световен лидер

на докладчика за изготвения текст. Разгледах годишните баланси на няколко големи международни предприятия. Най- голямото повишение на цените на суровините е коствало на тези предприятия печалба в размер от 1 милиард евро. Те твърдят, че най-големият им проблем са именно повишаващите се цени на суровините. Годишният отчет на Унилевер. Миналата година повишените цени на суровините са коствали на това предприятие печалба в размер от 2,5 милиарда. Това показва какви са мащабите на проблема. Възниква и въпросът как ще да използваме намаляващите си ресурси. Проблемът е не само екологичен, но и економически. В Холандия, според проучванията, само една пета от предприятията работи по изготвянето на стратегия за използване на намаляващите ресурси. С други думи, предприятията все още не са достатъчно добре информирани за проблема. Именно в тази посока трябва да работим. Затова приветстваме доклада на комисията, тъй като в него се визират всички тези проблеми доклада се съдържат и предложения за изместване на данъчното облагане от труда към ресурсите. Как можем да направим това, например, чрез отчитане на политиката в областта на ресурсите и в други области, чрез разработването на добри показатели и осъществими цели? Докладът е добър, добро е предложението на комисията. Сега е настъпил обаче моментът да преминем и към дела. Ефективното използване на ресурсите може да ни изведе от кризата, това трябва да подходим сериозно към него. Трябва да си поставим въпроса как да работим и в областта на селскостопанската политика, как да подходим към проблема с фосфатите. Той не е визиран в предложението за реформа на ОСП. Трябва да използваме по-ефективно ресурсите си. Това е в основата на екологичната економика, а екологичната економика е единствената ни альтернатива. Благодаря колегата Олски pane předsedající pane komisaři kolegyně kolegové председател господин комисар скъпи колеги позволете ми първо да благодаря на господин Гербранди за отлично свършената работа и за неговия доклад да, да пестиме ресурси и да защитим околната среда е наша обща цел но някои от предложенията трудно биха могли да бъдат прияти и са направо неприемливи. Това означава на, на практика да се въведе едно двойно облагане, допълнително екологично облагане и аз мисля, че момента на криза и на рецесия това не е никак, никак уместно решение. Колкото до екодизайна, то, той ще изисква повече бюрокрация вместо да е, улесни по някакъв начин живота на нашите съграждани. Аз съм съгласен с предложенията за рециклиране, за компостиране, за повторно използване, за премахването на сметища. Да, с тази част съм съгласна, но съм съгласен, но смятам, че трябва обаче да бъдем, е, да се възпротивиме на предложението да се прекрати с изгарянето, защото това просто няма да може да стане, така че аз не подкрепям това предложение. А, съ, съжалявам. Сега давам думата на господин Роси за минута. Благодаря, господин председател. Всъщност това е една декларация на добри намерения. Ние не можем да спасим всичко това, още повече, че сме в економическа криза. Европейския парламент се занимава основно с проблеми на околната среда. Обаче да се действа само в Европейския съюз не може да се отрази положително на нашите граждани и на нашите предприятия. Това ще бъде просто от полза на трети страни, защото в крайна сметка се води до изместване на производството в други страни. Има предприятия, които искат да емигрират и това се отразява на емисиите на газове и е, много предприятия не спазват изискванията за околната среда. Така че нашите граждани плащат два пъти. От една страна губят работните си места, от друга страна се замърсява околната среда. В Комисията по околна среда ние гласувахме срещу този доклад поради всички тези причини, обаче бяха предложени много важни изменения. Може би ще се се подобрят най-спорните точки, без да забравяме някои положителни елементи, които се съдържат в доклада. Е, ако все пак е, доклада се гласува, е, ние ще се въздържим или просто ако измененията не мина, ще гласуваме против доклада. Благодаря, господин Роси. Давам думата на господин Хар. Господин председател, днес обсъждаме ефективността на ресурсите, Колегата Гербранди предлага много хубави неща с много хубави думи, но с нищо по същество. Той иска да имаме кръгова економика, да спестяваме ресурси, но ние трябва да бъдем много по-амбициозни, господин председател. Господин председател, не мога да разбера на къде бие господин Гербранди. Струва ми се, че просто ще, ще попаднат много пари в чубовете на неговите приятели. Това на практика е клиентелизъм. Той говори за допълнителни данъци, за външна политика, свързана с отпадъците. Дали, дали баронес Аштън ще трябва да ходи по държавите членки, за да види по какъв начин се преработват отпадъците, мисля, че това няма да бъде много интелигентно. Мисля, че умните и разумните хора знаят как трябва да правят това. Няма нужда от идиотски предложения, като това на господин Гербранди. Какво да правим с този ненужен доклад? Той говори за критерии, за е, живот на дадени продукти и така нататък. Аз мисля, че най- най-важното и най-хубавото, което мога да направя в момента е да хвърля този доклад в кошчето и по този начин да спеста разходи на нашите съграждани. Благодаря. Господин Хартунг, ще отговорите ли на въпрос на господин Гербранди? Благодаря, господин председател. Господин Хартунг, като че ли вие не разбирате в каква посока отивам и да, защото това е кръгово движение. Е, вие е, казвате, че екологичните цели са неуместни, тези мои цели са неуместни, но Днес мета струва 20 милиарда, а преди няколко години сме харчили само 6 милиарда за закупуване на мед. Е, не, не намирате ли, че тук има е, някаква цел и някаква посока? Е, благодаря, скъпи колега. Това по-скоро е забележка, не отговор. Вие сте във вашата кула слонова клос и не чувате и не виждате какво ви се приказва. Аз казах, че трябва да бъдем предпазливи и трябва да пазим ресурсите, не, не по начина по който вие предлагате да го правиме. Благодаря ви. Сега минаваме към следващите господин. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика господин Хербранди и на докладчика в Сянка господин Флоренс. Те са изготвили според мен отличен текст. Но нека се върне малко назад в историята, за да ви изложа факторите, които са довели до стремителното развитие на Европа през изминалите години. Кои са тези основни фактори? Сред тях е покачването на ефективността, най-вече на ефективното използване на ресурсите. През 14 век в Китай е бил необходим половин хектар за изхранването на един човек в Европа съответната площ е била 10 пъти по-голяма, но междувременно сме успели да изпреварим Китай. Мисля, че друг основен фактор е знанието, което сме натрупали в Европа и най-вече рационалния подход, който сме разработили. Подход, основаващ се на овладяването на природата в полза на економиката. Трето, в Европа се създават структури на собствеността, които довеждат до ангажираност от страна на индивида, до желание от негова страна със собствеността си да допринесе за общественото благо. Четвъртият основен фактор са цените, тъй като цените предоставят необходимите стимули. В доклада се говори за структурата на цените, за прехвърлянето на външните разходи на вътрешно ниво. Мисля, че това е едно добро предложение, но то ще е трудно осъществимо, тъй като трябва да се постигне обществен консенсус. Ще е трудно също така изкуствено да въздействаме върху цени, които определя естествено пазарът. Пето, мисля, че е добре да се въведат нови законови разпоредби, но същевременно трябва да се концентрираме върху прилагането на вече действащите. В противен случай само ще увеличим бюрокрацията. Благодаря колегата Гирек. от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 Постоянното нарастване на броя на населението на света ни изправя пред нови предизвикателства. Не става дума толкова за измененията в климата, за които често говорим. По-скоро става дума за необходимостта да се намерят рационални решения за по-ефективно използване на ресурсите. Така ще дадем възможност на жителите на планетата да се развиват хармонично и в бъдеще. В много национални економики се наблюдава тенденция към преминаване преминаване към производствени методи с по-голяма добавена стойност. Добивът на суровини, които се използват за енергоемки отрасли, ще продължава да ни занимава. Какво можем да направим, за да използваме по-ефективно ресурсите си? Трябва да реализираме економии на енергия и на суровини, например, като използваме метода на рециклирането. Второ, трябва ефективно да управляваме ресурсите в полза на местните общности. Трето, трябва да създадем економически и данъчни предпоставки за ефективното използване на ресурсите. Четвърто, Европейската комисия трябва да обърне внимание на това, че международните концерни предприемат мерки с отрицателно въздействие, протекционистки мерки. Председателят, благодаря на господин Гирек, колегата Крамер за минута и половина. Благодаря, господин председател, благодаря и на колегата Хербранди за усилната му работа. Мога да подкрепя голяма част от изложеното в доклада. Радвам се, че проявяваме достатъчна доблест и заявяваме, че трябва да преодолеем ограниченията върху вътрешния пазар, що се отнася до управлението на ресурсите. Мисля обаче, че много от нещата в доклада не са верни. Цената на мета не се повишава, защото намаляват залежите на мед. А разходите на левер и други големи предприятия не се увеличават, защото се увеличават цените на суровините, а защото продължаваме да печатаме пари. Поради това се повишават цените на суровините, а не защото намаляват запасите от суровини. Според мен повишаването на цените на суровините в момента почти не е свързано с намаляване на залежите и запасите. Още две други неща, които според мен не са правилни. Първо, предложението за разширяване на приложното поле на директивата за екологосъобразното проектиране. Това ще доведе до диктат на екологосъобразните мерки. Второ, в е, една Европа, която вече не отбелязва економически ръст, не мисля, че е целесообразно да се въвеждат нови данъци за по-ефективно управление на ресурсите. Председателят, приемате ли въпрос на господин Зебер? Господин Зебер, имате думата. Колегата Крамер каза, че печатаме прекалено много пари и поради това се повишават цените. Знаем, че Централната банка на Съединените щати също облегчи парично-кредитната си политика. Знаем също, че трябва да постигнем и целта си за инфлацията. От къде разполага господин Крамер с такива данни, че Европейската Централна банка печата прекалено много пари? Господин Крамер, през декември и февруари са били напечатани 1 милиард евро, за да се преодолеят затрудненията с ликвидността в южноевропейските държави членки. С това се подрива стабилността на валутата. Повече от явно е. Мисля, че това се отразява много неблагоприятно и върху пазарите на суровини, тъй като много инвеститори разглеждат тези пазари и вложенията в ценни метали, например, като сигурни инвестиции. Госпожа Хаси за две минути и половина. Lämmin kiitos raportti Hermen Jan Kerbrandille erinomaisesta työstä ресурситехоккуден парантаминен или се ета туот... Скъпи колеги, използването на ресурсите означава да се произвежда повече благоденствие с по-малко суровини. Това трябва да се случи, ако искаме да оцелеят нашите общества. Е, хубаво би било е, господин Поточник като комисар по околната среда е, се отнесе много сериозно към този проблем. Е, ние сме доволни от неговата инициатива, но не сме толкова доволни от факта, че от две години насам комисията не е направила нито едно конкретно предложение. Например, преработката на металните паковки. Има страни, където могат да се изкупуват метални опаковки. В някои страни нещата чудесно вървят, докато не е имало никакво предложение на комисията по този въпрос. В Комисията по околна среда ние настояваме, че трябва и ясни цели отрасъл по отрасъл с съответни показатели, за да се види дали целите се постигат. Ние знаем, че това е необходимо, ако искаме е, действително да се случи нещо. Е, с други думи, е, нещата да не останат само на приказки. От друга страна е много важно да намалим потреблението си на суровини в абсолютни величини. Не е достатъчно да има по-добра използване на суровините в производството, защото в крайна сметка в абсолютни величини

употребените суровини е, се увеличават. Е, има много неща, които могат да се подобрят, е, особено в областта на преработката на отпадъците. Обаче е абсолютно налудно да слушаме красиви политически декларации, когато се казва, че всички са готови да направят всичко, докато, примерно, при преработката на отпадъците се постига само 1%. Примерно в електронните отпадъци, в електронните е, устройства има 15% повече метал, отколкото в обикновена мина. Ако преработите е, GSM-и, също ще постигнете много ценни метали. Нека да не забравяме и проблема ни е, с мините. Е, в Финландия имаме една мина, която се превърна в е, сирене груяр с дубки. Освен това има много емисии на газове, които замърсяват околната среда. Десет пъти повече такива газове, отколкото е предвидено в разрешението. Така че всичко трябва да се работи за преработката на отпадъците. Сега е, Урус пак има думата. Комисар, i den seneste tid har europa parlamentet godkendt en række betænkninger med henblik på at effektivisere. Господин eh, председател, няколко доклада имаха за цел eh, по-ефективни ресурси в Европа, като едното беше намаляване на потреблението. Ние трябва да имаме по-добро сътрудничество и да експлуатираме по един по-ефективен начин своите ресурси. Но защо Европейски Европейския съюз трябва да решава какво да направят държавите членки за по-ефективно рециклиране. Тук се съдържат предложения за облагане на отпадъците. Според мен обаче това е от правомощия на държавата членка. Няма къде да се бърка Европейския съюз в това. Местните органи, регионалните органи, държавните органи са тези, които трябва да решат. Същевременно се предлага постепенно намаление на субсидиите. Това е правилно. Но има в доклада има много добри аспекти, примерно най-добрите практики, да има а, под да има повече научни изследвания за преминаване към по-економична, по-устойчива економика. Това е добре, но има и други аспекти, заради които ще се въздържа от гласуване. За съжаление в доклада не се казва нищо и за трансфера на отпадъци към трети страни, като например на пластмасови отпадъци тук това е, това е проблем, който трябва да се решава на европейско равнище, за да няма делокализиране на предприятия. Господин Браз, Имбразас. Ако искате да разрешим спешните проблеми безработица, инфлация, дефицит в публичните финанси, трябва да гледаме напред и да търсим нови средства за ефективно използване на ресурсите. Аз съм съгласен с идеята, че трябва да се използват по-ефективно е, вторичните суровини и е, да стимулираме намаляването на е, отпадъците и тяхната преработка. Защото устойчивата консумация трябва да стане приоритет в европейските националните програми. Намаляване на отпадъците, по-добро сортиране на отпадъците, и тяхната преработка е, са единствения начин е, за да се получи благополучие на планетата. Устойчиво използване на ресурсите е, е задължително условие и всички страни ще тръгнат по правия път, ако ние им посочим пример. Трябва да гарантираме нашето благоденствие, за да може и бъдещите поколения да живеят така добре, както и ние но трябва да използваме ресурсите, като се съобразяваме с възможностите на планетата. Е Благодаря, госпожа Вертман. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Продължаващата структурна криза показва, че в Европа трябва да търсим нови възможности за устойчив растеж. Економиката се разраства. Разкриването на нови устойчиви работни места може да е предпоставка за ефективно използване на ресурсите. Трябва да поставим ударението върху проблеми, които сме пренебрегвали до момента, като раз... увеличаването на броя на населението на света и повишаващото се потребление на храни, както и необходимостта от устойчиво отношение към екосистемите трябва да заложим на потреб... устойчивото потребление на храни, на суровини и вторични суровини. За това е необходимо да повишим информираността на гражданите. Гражданите са готови активно да работят за ефективното използване на ресурсите. Такава готовност трябва да проявят и местните и регионални власти. Благодаря на колегата за доклада. Благодаря госпожа Вертман, колегата Франко за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата за качествения доклад. Аз ще подкрепа неговия доклад. Скъпи колеги, е, Европейската економика и европейската промишленост зависят от е, ресурси и суровини, чието страни са нестабилни и Нека да, си, да, да, спом, да споменеме ценните метали, които са тъй необходими за някои е, нови технологии, нови съоръжения и които предимно се притежават от е, с Китай. Ние трябва да, да зависиме по-малко от тези ресурси, като развиеме рециклирането и повторното използване. Европа трябва да, да установи кръгова економика, като непрекъснатото използване трябва да бъде верижно за да може потреблението да бъде по-ефективно, трябва да имаме предвид и енергийното потребление и да експлоатираме устойчиво всички ресурси, дори и тези, за които все още не мислим. Нека не забравяме, че е, е, има и възобновяеми източници на енергия и на ресурси, които е, са много здравословни, за които трябва да се грижиме, като например дървото. Трябва да имаме творчески подход при използването на ресурсите, за да можем да е, възобновиме растежа. Европейския съюз трябва да насърчава предприятията да създават по-новаторски и по-качествени продукти и същевременно да събуди чувството за отговорност у потребителите. Аз пред под подкрепям и по- повечето информация на екоетикетите, за да могат потребителите да знаят какво потребляват. Водата е едно ценно, един ценен ресурс, който се губи. Нека не забравяме, че има и такива ценни ресурси и да внимаваме. Благодаря, колега Франко. Давам думата на колегата Куташ за две минути. Благодаря. Господин комисар, е, колеги, през последните 12 години ние наблюдаваме както значително увеличение на цените на суровините в световен мащаб, така и известна склонност към е, спекула. И а, е, това е, е, става за сметка на гражданите, които разбира се пострадаха от увеличението на цените. Разбира се, има недостиг на ресурси, но също така и лошото им разпределение. И а, Европейския съюз а, трябва да се опита да насърчи глобална система за глобалните ресурси. И за това искам а, комисията да включи а, критериите за справедлива търговия и опасна околната среда в дневния ред на Световната търговска организация защото трябва да продължат усилията за отстраняване на препятствията пред тарифите е, при продажбата както на стоки, така и на услуги е, е, с цел по-доброто използване на суровините. Искам да напомня, че спекулата с суровини се отразява отрицателно на гражданите, на стотици милиони граждани, поради което това просто трябва да бъде забранено госпожа Манер една минутка. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря на докладчика за отличният доклад. Мисля, че можем само да се съгласим с казаното от вас. Радвам се, че в доклада се набляга на повторното употребление на и на рециклирането. Знаете, че това е най-важното за нашето бъдеще. В е, Знаете, че в някои европейски е, държави отпадъците просто се изхвърлят, 100% от отпадъците се изхвърлят. Така че наистина сте прав, че трябва да наблягаме на рециклирането. Същевременно е важно да споменеме и хранителните отпадъци, които са огромно количество и които трябва да бъдат рециклирани. Е, необходимо е също така да се обърне повече внимание и на е, дървените ресурси, тъй като знаете, че дърво се използва за изграждане на много неща. Сега давам думата на господин Витикофър за две минути. Е, благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, господин докладчик, уважаеми колеги. Позволете ми сърдечно да благодаря на господин Хербранди за доклада. Посланието, което трябва да отправим с текста и с днешното си разискване към обществеността и към държавите членки е послание в посока сътрудничество. Ясно сътрудничество с комисията областта на ефективното използване на ресурсите. Мисля, че всички отдавна вече сме запознати с основните факти. Знаем, че Европа е по-зависима в сравнение с други региони от вноса на ресурси. Знаем също така, че ще е от полза за економическата динамика, ако постигнем напредък в ефективното използване на ресурсите. Изчисленията на комисията посочват, че ще можем да разкрием до 3 милиона работни места, ако подходим сериозно към ефективното използване на ресурсите. Въпросът е дали всичко това ще прерасне в конкретни действия. Действия от страна на парламента, от страна на комисията, но най-вече от страна на държавите членки и заинтересованите страни. Това, според мен, ще бъде трудно. Нека бъдем честни. Не знам дали изложих Извинете, дали ще ви представя пълен списък но до сега съм изброил четири държави членки, които са изготвили планове за ефективно използване на ресурсите. Холандия, Австрия, Великобритания и Германия. Германия е единствената държава, в която тези планове са били обсъждани на ниво правителство. Това в никакъв случай не е добър резултат. Не е Положително според мен и това, че редица държави членки блокират на ниво съвет предложението на комисията. Нека категорично отправим следното послание проявете достатъчна доблест, за да предприемете действия. Ако не желаете, то поне не блокирайте останалите. Госпожа Яна Кодакис. E Благодаря. В момента средния гражданин на Европейския съюз генерира около 6 тона отпадъци. Това е напълно ясно неприемливо и трябва да разберем какво и как рециклираме. В Обединеното кралство 40% от домакинския отпадък се рециклира в сравнение с 11% преди 10 години. Докладчика прави някои важни препоръки, някои от тях обаче не са практически, например пълната забрана на сметищата. Тук се предлага даже въвеждането на данък сметище. Парламентът трябва да научи, че налагането на данъци не е решение на всички проблеми. Смятам, че нашите ресурси следва да се управляват екологосъобразно. Трябва обаче да зададем реалистични цели с постепенно преминаване от сметища к други решения. Това трябва да стане на, на, на държави членки. Сега господин Шимански. Благодаря, господин председател. Става дума за намаляване на е, въглеродните емисии до 95% до 2050 година. Естествено, това е една чудесна цел, но едно намаляване на енергията, която използваме, е трудно. Моята страна, Полша, направи много, за да намали въглеродните емисии усилията на отделните държави членки трябва да, бъде взето, трябва да бъдат взети преди, предвид. Става дума за растеж в Европа. Ето защо трябва да сме предпазливи, когато става дума за цели и намалявания на въглеродните емисии. Не може да си позволим да сме наивни, защото държавите, които имат най-високи въглеродни емисии. Това са САЩ и Китай. Госпожа Гардини за две минути. Благодаря, господин председател. Ние тук сега говорим за съчетаването на грижата за околната среда с економическите проблеми, по-ефективното използване на ресурси ще изиграе най-важната роля. Много е важно ние да имаме модел на развитието, който няма да подкопае възможността на другите, следващите поколения да удовлетворят техните потребности. А тук е необходимо да се промени културата ни. Има един управленски подход в комисията, но мисля, че докладчик повдигна този въпрос. Много от въпросите вече бяха засегнати. Бях загрижена от промяната и налагането на данък без необходимите мерки ефектът ще бъде влушаване на и без това тежкото данъчно бреме на европейските граждани. Господин Флоренс каза, че не ние трябва да решим дали а, трябва да се яде животински белтък. А, ние не би трябвало да прахосваме храната, като си има предвид, че около 20% от храната отива в кофата за буклук. Аз мисля, че трябва да възприемем един конструктивен и реалистичен подход да помогнем на малките и средни предприятия да се обновят технологически, но ние би трябвало да работим с помощта на надежни числа за производството. Необходими са ни не само економически числа, но и данни от истински експерти. Трябва да сме внимателни, да не се а, втурваме във всичко. Госпожо Гардини, ще разрешите ли въпрос от господин Бютикофър? Е, Бютикофър. Президент, фрау... Господин председател, госпожо, за да разбера, ако комисията предлага да се намалят данъците върху трудовите доходи и да се заменят чрез налагане на данък върху ресурсите, то тогава как ще се отежни данъчната тежест върху гражданите? И как се обяснява това, че а, производството не се увеличава толкова бързо, колкото се увеличава а, разхода на ресурси. Госпожо Гърдин, имате думата. Аз мисля, че когато говорим за данъци, все още нямаме пример на данък наложен вместо друг, когато става дума за данъчно облагане, се намесва въпроса за субсидиарността. Данъчното облагане е национална компетентност. По-скоро трябва да се култивира нов начин на мислене, а не да се налагат данъци по този начин. Още много неща могат да се кажат, но това, което се опитваме да направим, е когато се опитваме да пришпорим нещата, се създават сериозни проблеми. Благодаря, госпожо Гърдини. Господин Грута има думата. Благодаря, господин председател. уважаеми колеги, духът е е силен, но тялото е слабо. Всеки иска да върви в правилната посока, но как ще се случи това? Доброволните мерки в автомобилната индустрия и в други области се провалят. Това сме видели. И щадящата политика по отношение на ресурсите в областите, най, в, най-различните, в най-различни области, като здрав, здравеопазването, економиката, политиката, това е нещо изключително важно и има такива аспекти, но е много трудно тази политика да се приложи. За съжаление, малко колеги присъстват тук, за да видят, че доклада на господин Гебранди е много актуален. Тази тема ще ни занимава и в бъдеще, е, трябва да е, мислим за инструментите. Интернализиране на външните разходи няма да минем без това. Този принцип трябва да се е, да се въведе който замърсява, трябва да плаща. Днеска ние плащаме чрез здравните си осигуровки и чрез други е, такси. Е, ние плащаме за всички тези замърсявания чрез нашите данъци. Трябва да сме смели да въведем разумни мерки. Само така може да преодолеем предизвикателствата, пред които сме изправени. Европа ще се смалява, целият свят ще, свят ще се смалява. Това е тенденцията. Този доклад представя една добра изходна ситуация да се помисли по, по въпросите на нови политики. Трябва да мислим за жизнени цикли. Трябва да видим, например, къде се произвежда дадената кола, дали тази фабрика, в която тя се произвежда, функционира устойчиво. Трябва да мислим в в цикли, а не както до момента. В противен случай ще плащаме много скъпо. Благодаря, господин Кроте. Сега за една минута госпожа Ценони има. Господин Ценони. Преди всичко искам да поздравя докладчика, защото преходът към една ресурсно ефективна економика е абсолютно необходим. А, населението на света наближава 9 милиарда, такова, това ще бъде след, в най-далечно бъдеще и всеки от тези жители ще има нужда, а, своите нужди. Ще трябва две планети Земя, за да задоволим тези нужди. Когато планираме, когато гледаме европейската политика под, през призмата на ефективността, това означава, че трябва да отговорим на една отговорност. Трябва да се рециклират отпадъците, необходимо са му е насърчаването на новаторски а, технологии, разделянето на различните видове отпадъци. А, малко по малко трябва да преминем към инсинериране на всичко, което може да се инсинерира. А, необходимо е трябва да мислим за нашия въглероден отпечатък, а също така и за въздействието върху суровините защото те не са безкрайни. Необходимо е по-ефикасно използване на ресурсите. Благодаря. Благодаря. Сега господин Шимански за една минута. Wyważona polityka surowcowa powinna być oparta o przynajmniej Трябва ни една балансирана политика по отношение, по отношение на суровините. Рециклиране, това е ключовата дума тук и използване на собствените ресурси. Това е другата ключова дума. За съжаление, не виждам в този доклад да е уреден баланса между тези две величини. В доклада се говори за ефикасността на действията. Когато обаче става дума за управлението на суровините, може би трябва да се въведат специални е, данъци. Не, и то да се облагат не само суровините, а цялата система, която е свързана с тяхното обработване. Това ще, във... това ще отсвети негативно цялата економическа система. Е, облагане с данък на суровините за нас не е приемливо. Трябва да се погрижим, да се развиваме. Докладът не отговаря на представите на моята политическа група, за това не може да го подкрепим. Благодаря, господин Сиронски. Сега госпожа Хибнер за две минути. И, и тя... Гос... Благодаря, господин председател. Аз благодаря на докладчика за свършената работа. Искам да се спра на някои въпроси. Аз представих предложения за изменение, защото смятам, че ние наистина може да използваме ресурсите си по-добре. Всичко, каквото правим, трябва да има за цел да ни развива економически по-нататък. Естествено, една зелена економика е също важна, но в време на криза не може да генерираме допълнителни административни разходи. Когато забраняваме депонирането на отпадъци, то тогава преди това трябва да си помислим дали не може тези суровини да се използват по друг начин. Кризата не е добро време за въвеждане на допълнителни данъци. Затова смятам, че този данък трябва да се въведе евентуално на по-късен етап. Що се отнася до е, животинските белтъци, белтъчини. Трудно е да се преструктурира цялото селско стопанство. Не зная дали са дадени и техническите условия за това, техническите предпоставки. Трябва да помислим и за това, а, дали наистина а, обема на отпадъците може да се намали до такава степен, до каквато предлага докладчикът. Естествено, Целите са добро нещо, но те трябва да са разбираеми за гражданите. Мисля, че в доклада има важни идеи, но според мен липсва препратката към сегашната криза в Европа. Това не, тази криза, това обстоятелство не бива да го губим от поглед. Въпросът е как да повишим заетостта за нашето и бъдното поколение. Благодаря, госпожо Хибнер, за минута и половина госпожа Олскок. Толман. Благодаря, господин председател. Ресурсоефективността означава, че ние трябва да бъдем по-добри, да правим по-скоро повече, а не по-малко, при това устойчиво, т.е. с оглед на потребностите на околната среда. Това става важен фактор в нашата конкурентна стратегия. Трябва да фокусираме вниманието си върху иновациите, върху научните изследвания. Трябва да мислим за това евентуално да се субсидират, да спрем субсидирането на предприятия, които увреждат околната околната среда и да дадем стимули за повишаване на работната заетост. Ресурсоефективността е свързана с сигурността на доставките. Суровините, минералите са засегнати тук. Ако се предприеме, например, градската минна дейност, това би имало определен економически ефект. По този начин ще може да се определи бюджета на ресурсите, те ще могат да бъдат използвани интелигентно. Именно за това този доклад допринася много за бъдещата дискусия. Вярно е обаче и това, че прехвърлянето на данъци от а, а, труда към а, околната среда ще е сложно. Госпожа Гърлинг за една минута. Благодаря, господин председател. Миналата седмица моята група приветства както пътната карта на комисията, така и текстовете за ресурсоефективността. Ние подкрепихме доклада по собствена инициатива, независимо от това, че голям брой такива доклади бяха изготвени. Аз всъщност мисля, че доклада представлява само един списък на искания, без да се очертава ясна стратегия. Определено има много сфери, с които аз не мога да се съглася. Между тях са екологичните данъци, а, идеята, че а, е, селското стопанство има единствено и само отрицателни въздействия и така нататък. Съжалявам, че този доклад е в посоки, в които консерваторите в Великобритания намират, че е, отива твърде далече. Председателя, благодаря госпожа Гърлин, госпожа Корхола. Благодаря, господин председател. Както се казва тук в доклада, пред нас се изправят големи предизвикателства по отношение на природните ресурси. Трябва ни дългосрочен план и комисията справо говори за устойчиво използване на ресурсите в рамките на стратегията Европа 2020 нуждата от определени ресурси ще се отрои в едните години. Ето защо решение е много наложително. Ролята на Европа е много важна и докладът идва много навременно. Става дума тук не за друго, а за конкурентоспособността на Европейския съюз. Ние се опитваме да преминем към една индустрия, която деля по-малко въглеродни емисии. Това е въпрос на конкурентоспособност. Трябва да планираме разумно и да използваме разумно нашите ресурси. Поради тази причина аз мятам, че не би трябвало да въвеждаме ново законодателство. Достатъчно ни е да спазваме спазваме настоящето законодателство, да го спазваме и да го прилагаме разумно. Е, нека се получим от политиката по климата. Има препокриване на различни разпоредби и законови актове. Това създава допълнителни трудности. Аз не исках, казва председателят, да ви прекъсвам, но моля ви не, не, не четете толкова бързо. Päätöslauselma menee myös liian pitkälle ehdottaessaan käytännön toimia. Смятам, че този доклад е, разширява прекалено обхватното си поле. Трябват ни прости решения. Едно изгаряне в някои ситуации може да е разумно, може даже да създава енергия. Изискването за е, екоданък и въобще за нови данъци не е разумно. Някои от държавите членки не са възхитени от тази перспектива, ама никак. Благодаря на докладчика и благодаря за неговите добри коментари. Председателят благодаря. Е, вие всъщност имахте време допълнително. Ако искате наистина всички европейци да разбират това, което казвате, моля не четете толкова бързо. А, освен това, а когато ги четете, би било хубаво да дадете вашия ръкопис на преводачите. А сега господин Лайнен за минута и половина. Господин председател, не, непростимо е за една-две минути да се прочитат текстове. Това е странно. Аз, откакто съм в Европейския парламент, се чудя защо за две минути човек не може да говори свободно. Но така или иначе. Господин председател, стоим пред големи трансформации в потреблението и производството. Е, но за тази цел, е, за да осъществим тази трансформация, имаме нужда от всички актьори. Хубаво е, че в Брюксел има една платформа за разумно използване и ефективно използване на ресурсите. Е, тази платформа трябва да се разшири до държавите членки и до общините. Моят въпрос е, имате ли такъв план? Бе запитано какво става с плановете за разумното използване на ресурсите. Имаме плановете за намаляване на последствията от кризата, но тук ни трябват и такива планове, именно планове за разумно използване на ресурсите. Освен това, искам да спомена е, министъра на финансите, който говори за намаляване на субсидиите, които се дават за е, дейности, е, накърняващи околната среда. Тук искам да кажа, че ни трябват в този контекст нови бизнес модели, които да поощряват устойчивостта. Финансовите министри трябва да са по-креативни, според мен. Благодаря, казва председателят синя е, е, карта от госпожа Меркес. Ще приемете ли един въпрос, господин Лайнен? Е, Благодаря, господин председател. Господин Лайнен, вие говорите за нов бизнес модел. А не споменавате факта, че е необходимо не само нова технология, а си мисля, че да кажем модела за найемане, а не купуване на даден продукт, е, може да се обмисли собствеността върху продукт е, би е, обременила собственика. Благодаря за този въпрос. Наистина, до момента бизнес модела ни е да ползваме ресурси и да ги разхищаваме. Който произвежда нещо, не се грижи за отпадъците. Те, продуктите се продават и след това се изхвърлят. Това вече не може да продължава така. Трябва ни бизнес модел, в която производителя да носи отговорност за произведения продукт и мисля, че по този начин може да помислим за нови дизайни на продуктите и за нов вид, отговорно, и за нов, и за нов вид отговорност при рециклирането. Благодаря, господин Лайнен. Сега госпожа Клас две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, може да мислим в различни посоки, но ясно е, населението в света нараства, а всички енергийни ресурси, като вода и други енергийни ресурси намаляват трябва да взимаме предвид целия жизнен цикъл на продуктите. Да вземем предвид е, транспорта, производството, потреблението и изхвърлянето. Е, целият този жизнен цикъл трябва да стане устойчив. Е, енергийното, енергийната ефикасност е ключовата дума. Тя се отнася и за повишаване на заетостта. Бъдещите цели трябва да не си противоречат. Използването на ресурсите, устойчивото използване на ресурсите трябва да е в унисон с, с развитието на селското стопанство. Много зелени площи се бетонират. В много а, е, региони се препоръчва да се преустанови селското стопанство и производството на храни. Това е едно голямо предизвикателство на 21 век. Как да се получи, как да се осигури устойчивото, произво, устойчивото производство на хранителните продукти и да се осигури биологичното разнообразие в същото време. За тази цел не би трябвало да искаме все повече и повече потребление. Е, не бива да създаваме повече законодателство. Законодателството, което вече е на лице, трябва да го прилагаме разумно. Разумно трябва да използваме и нашите ресурси. Няма смисъл да създаваме все повече статистики и индикатори. Това само струва все повече пари, ресурси и енергия. Това не е енергийно ефикасно. Уважаеми колеги, как може да дефинираме едно а, ефикасно, едно разумно а, едно, ястие? То е съвсем просто. Госпожа Картенбах. Уважаеми господин председател, господин комисар, не мога да разбера, че някои колеги не искат да опаза това, което е най-важно за нас – чистия въздух, чистата вода, чистата земя. Не разбирам защо някои колеги не се застъпват за това. Това е нашата основа задача, основна задача. Е, това е отговорността за днешното поколение и за идното поколение. трябва разумно да разполагаме с енергийните ресурси. Мисля, че та, настоящата пътна карта дава много възможности за бъдещо развитие. Не само за растеж, не само за економически растеж, а за възможния устойчив, за възможното устойчиво развитие на жизнения стандарт. Според мен, данъците са възможност за повишаване на жизнения стандарт. С данъците аз мога да управлявам развитието на обществото. Данъците са един инструмент, с който мога да допринеса да, да, е, за преразпределението на финансовите ресурси. Но Данъците трябва да са справедливи. Това е нещо изключително важно за мен. Според мен, трябва да благодарим на докладчика, защото този доклад сочи в бъдещето. И се надявам мнозинството да го подкрепи. Благодаря, госпожо. Следващият оратор е господин Романа. Госпожа Романа. Благодаря, господин председател. в момента имаме около 24% на безработни. И дали темата, която обсъждаме, има значение за решаването на този проблем? Има, защото става дума за здравословната економика, за ефективното използване на суровините и материалите. Не сме толкова богати на суровини. Необходимо е още по-ефективното използване на всички ресурси, с които разполагаме. Как да постигнем това? А, а с увеличаване на данъците няма да постигнем тази цел. Ефективното използване на суровините и на всички ресурси е единственото решение. Това е стратегия, която ни дава възможност за нови индустриални проекти за по-ефективно използване на всички материали и ресурси. Този въпрос се обсъжда отдавна. А сега, като че ли говорим само за мерки за економии, трябва да намерим начини да съживим нашата економика. Необходимо е да започнем да изпълняваме дадените обещания в съответствие с нашите насоки, прияти насоки и приоритети. Сега приемаме многогодишен финансова рамка. Не е необходимо да смятаме само, че орязания бюджет е добър бюджет. В, в доклада се предлагат някои много разумни неща. Съществуващото законодателство трябва да се прилага по-добре. Необходими са ни критерии, за да измерваме ефективността. Благодаря. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Господин Тенасеско, благодаря, господин председател. Отговорът на предизвикателствата, с които, пред които е изправено нашето общество, по отношение на рационалното използване на ресурсите, този отговор не може да се намери лесно, той не е прост. Искам да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за свършената работа. Важно е какво трябва да направим, къде искаме да стигнем и ни остава само да приложим на практика да осъществим нашите цели. Много неща трябва да се случат на национално и на местно равнище. Ако мислим за градоустройството, то там в тази област има големи разлики. Има държави членки, където няма депа за отпадъци, например Холандия и Германия, но има и държави членки и общини с огромни депа, Румъния и България, например, и държави, които са на прав път, като Белгия и Швеция. Искам да кажа, че Приоритетът на румънското правителство е създаване на един завод за рециклиране на отпадъци. Важно е да се знае, че националните власти и местните власти играят огромна роля за прилагането и осъществяването на европейския дневен ред. Те директно са въвлечени в прилагането на стратегиите. Важно е да се знае, че гражданите се застъпват за нашите цели. Все повече хора са проактивни и вярват в устойчивото потребление. За добро поручило. Европейската комисия ни предлага една добра основа и един добър доклад. Искам да благодаря на докладчика и на господин комисара за техните усилия. Всички сме убедени, че без по-ефективно използване на ресурсите – не може да постигнем устойчив растеж. Поздравявам а, широкият а, подход, в който включва законодателите, производителите, управлен, управленските а, среди и гражданското общество. Необходима ни е нова система от показатели за ефективното използване на ресурсите. Това е единствения начин, по който можем да измерваме постигнатия напредък. Подкрепям също така предложението да включим ресурсоефективната Европа, програмата за ресурсоефективна Европа в европейският семестър. Необходимо е да премахнем всички субсидии, които вредят на околната среда. Става дума не само за по-отговорен подход, но също така за създаване на нови работни места, насърчаване на нови технологии – нови стимули за растеж. Подкрепям и предложението за по-добро функци... подобряване на функционирането на европейският пазар за рециклиране. Когато става дума за животинските протеини, необходимо е не само да се намали натискът на селско-стопанските райони, но и да се подобри тяхното използване. Господин Родригес. Благодаря, господин председател. А, а, докладът, в доклада се говори за пътната карта, пътя по който трябва да вървим. По този път трябва да върви нашия парламент, но също така и Европейската комисия. А, но а, по този път има много засади и клопки. Е, и а, той няма да бъде лек. Най-добрият начин за да постигнем нашите цели за устойчиво развитие е да използваме по-ефективно наличните ресурси и да не прохосваме това, което принадлежи на бъдещето. Господин комисар, искаме една по-добра Европа, която да се развива устойчиво, но за тази цел трябва да избегнем увеличаването на цените, да преодолеем продоволствената криза. Необходимо е да се намали ДДС-то за продукти, които могат да се рециклират. Необходимо е да се помисли за данъчното облагане на труда, Необходимо е да се насърчат устойчиви енергоисточници. Не може да се намаляват инвестициите в здравеопазването и в устойчивото развитие, както става в Испания. Благодаря. Едно от най-важните неща за бъдеща Европа е да остане тя економически конкурентоспособна, да подобри качеството на живота на нашите граждани. Сега ние зависим прекалено много от внос на ресурси. Първо трябва да се опитаме да премахнем огромните отпадъци от домакинствата. Мисля, че са зрели вече условията да работим по този въпрос от началното в средното училище Децата в моята страна получават зелени знаменца и вече те са готови да играят, да, да, да изиграят своята роля. Селското стопанство е огромна сфера, необходимо е да осигурим ресурсите за общата селско-стопанска политика, за да може всичко да бъде направено максимално е, енергосъобразно. Енергията от централно значение, макар че има е, определени резерви към някои видове енергийни източници, като например въглищата, трябва да е, разгледаме бъдещия потенциал с възобновяеми източници на енергия. Необходимо е да провеждаме проучвания, за използването на природните ресурси. И накрая искам само да спомена синята економика. Преди няколко седмици имахме демонстрация в Брюксел за различните енергийни ресурси, от морето и вятъра, разбира се, но и като източник за храни в други сфери на производството. Благодаря, господин Арсенис има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Господин комисар, толкова много колеги говориха днес след обед в дебата ни което показва подкрепата ни за вашата инициатива, защото тя е смислена. 16 тона материали се консумират средно от граждане на Европа. 6 тона от тези материали отиват в Набуклука колегите, които реагираха, някои колеги не реагираха на тези числа, а ние сме в страхотна криза. Няма да решим кризата, като намаляваме заплатите и пенсиите. Трябва да намалим под потреблението и нека да вървим в тази посока, при това смело и с ангажираност към тези цели. Благодаря. Госпожа Пити Кайнен. А, господин а, а, председател, ако колабира ресурсовата ни система, няма да можем да се възстановим. И тук трябва да се отчете недостигът на суровини и ресурси. Предложението на комисията за ефективно използване на ресурсите е добро начало, но това е само начало. Необходими ни са по-добри дефиниции, в които да са включени всички услуги и отрасли. Необходимо е да вграждаме ефективност в нашите стратегии за растеж – Необходимо е да се предвидат съответните мерки в нашите бюджети. Необходимо е да се включат задължителни изисквания в европейският семестър и в макроекономическите показатели. Необходимо е премахването на субсидиите, които вредят на околната среда и необходима е директива за ефективен екодизайн за така, че да може а, да се постигна ефективно използване на ресурсите и то да се измерва. Всички продукти трябва да бъдат включени а, и аз а, призовавам комисията да бъде по-смела. Благодаря. А колегата Табайди. Благодаря. Колеги, комисията прави много добро предложение възоснова на един отличен доклад. Искам да ви обърна внимание към управлението на водното стопанство и на отпадъците. Тази година ще направим преглед на нашата стратегия за управление на водите – още много трябва да направим, за да бъдем наистина ефективни в сравнение с някои напреднали страни, като например Израел. Затова особено е важно е в средиземноморските страни, в Централна Европа, в крайдуновските страни въпроса за управлението на водното стопанство да бъде решен. Има а, някои предложения, съгласно които трябва да се забрани да се заравят в сметищата материали, които могат да бъдат рециклирани. Благодаря, казва председателят. А сега Кокович. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги уважаеми господин докладчик. Много работа е свършена и много сте постигнали. Ние може да разберем ситуацията в Европа като хронично болен човек, който сам да се справи той може да го направи, някой може да го направят и да живеят щастливо до дълбоки старини, но други могат да се подадат на заболяването и да живеят много по-кратко. За да разберем тези критични условия, трябва да подобрим растежа, същевременно използвайки по-малко ресурси. От устойчивия растеж на економиката е още по-важен във времена на криза, отколкото в времена на благоденствие, защото исторически факт, че благоденствието не създава креативност. Важно е да се посочи, че нашите граждани могат да постигнат много повече, ако се използват възможностите. Това е най-добрата възможност да се ангажира цялото общество. Отворена е широка врата за научните работници, за новаторите, установена е вече мрежа, имаме добре развити пазари. Ако всички ние действаме економически съобразно, няма да зависим до такава степен от другите и ще можем да създадем нови работни места. Господин Соник има думата. Наша господарка... Е- Благодаря, господин председател. Економиката е в криза и ресурсите стават все по-малко. Затова предизвикателствата пред Европейския съюз са огромни. Трябва да преосмислим нашите навици. Трябва да преосмислим начина по който боравим с ресурсите си, защото ако боравим разумно с тях, ние ще спестим, ще пестим, ще може да произвеждаме повече с по-малко ресурси. Ето защо ни трябва един съвсем нов модел за управлението и рециклирането на ресурсите. Ако, когато говорим за осигуряването на економическия растеж, защото той ще е единствено възможен, ако пестим ресурсите си. Само така може да сме конкурентоспособни. Само така може да увеличим заетостта. радвам се, че в този доклад се съсредоточаваме главно и върху иновативните решения, като например в областта на търговията. Мисля, че един амбициозен план обаче не е достатъчен. Важен е, важно е и приложението на този план. Обеден съм, че е, трябва ефективно да използваме настоящото законодателство. Прекалено големи и високи стандарти, които не могат да се приложат, ще доведат до това, че някои държави и членки ще се озоват в трудна ситуация. Това ще означава, че няма да може да приложим нашата стратегия. Бъдещето не зависи от това, как ще използваме още днес ресурсите си. Трябва ни една балансирана стратегия. Благодаря, казва председателят. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Първият оратор е госпожа Басеско. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru a depăși actuala Госпожа Басеско, за да излезем от настоящата криза, трябва да помислим за нови възможности за развитие и напредък. Трябва ни амбициозен план за растеж – Трябва ни непрекъснато подобрение на нашия жизнен стандарт. Това го искаме. Но изискването за економически растеж трябва да почива на рационално на рационална употреба и разходване на ресурсите. Знаем, че минералите не са възобновяем източник, но и земята, и водата, и въздуха не са в безмерни количества в индустриалните държави, в европейските държави, имаме най-голямото изразходване на глава от населението на тези ресурси. Ето защо рециклирането и от и възобновяемата употреба на употребени суровини е изключително важно. Благодаря, господин председател. Имахме много кризи напоследък, през последните години. И виждаме къде са е, ситуирани проблемите, когато не разполагаме разумно с ресурсите. Когато ни свършат земните богатства, това ще оцвети много зле нашата економика и това е най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени. Със сигурност Нямаме нужда от нови органи, които обсъждат и развиват стратегии, които в последствие не се прилагат. Трябват ни конкретни инициативи, трябват ни конкретни проекти. Обедена съм, че тези инициативи и проекти ще ни изведат от кризата, ако действаме ефикасно, е, ще сме независими от отделни е, ще сме независими от отделни доставчици и ще може да се развиваме свободно. Благодаря, господин председател. Поздравявам намерението да се работи за по-ефективно използване на ресурсите. Трябва да говорим за постоянни ресурси. Трябва да санкционираме онези, които не използват достатъчно ефективно ресурсите. Трябва да намалим а, отпадъците. Трябва да преосмислим нашата политика и да разработим реалистични планове за тяхното управление. А, необходимо е по-добре да а, събираме и транспортираме отпадъците, които не могат да се рециклират. Необходимо е да се осигури добавена стойност при рециклирането на отпадъците. Сметищата и депата а, за отпадъци трябва да останат а, само за отпадъците, които не могат да се рециклират. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин комисар, индустриалните общества а, се превърнаха в едни а, канибали, които а, консумират огромни количества енергия и а, редкоземни елементи. Намаляването на потреблението, рециклирането, ефективната, енергийната ефективност, всичко това трябва да бъдат наши приоритети. Ако не постигнем това, няма да може да постигнем устойчив растеж. Ефективното използване на ресурсите изисква промяна на целията парадигма на производство и потребление. Необходимо е да използваме възобновими енергоисточници. Това се отнася и за транспорта изобщо, и за обществения транспорт особено. Необходимо е да създадем а, нещо ново. Не може да продължаваме с тази система, тя вече е негодна. Дори скептиците за климатичните промени знаят, че търсенето на ресурси ще се увеличава експоненциално. Нещо, което ние подценяваме, обаче човешкия ресурс. Ако погледнем страница 7 на документа на комисията от 2010 година за Европа 2020 година, там се казва, че трябва да разчитаме на таланта и на способностите на хората. Тук може би би предотвратило идеологически тежки престъпления на мисълта. Постиженията на европейците в науката и технологията с, без а, конкуренция. Защо се подаваме тогава на хора от други държави? Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика в, в в 18 век се казваше и е имало поговорка не прахосвай, искай по-малко. Околната среда трябва да стане по-дружелюбна за хората, защото ако чете те това, което е вписано в текста, хората биха се парализирали, а не биха се мобилизирали. Напълно съм съгласна с това, което се говори, а именно произвеждане на повече производство с по-малко ресурси. Трябва да се подобри информираността на потребителите. Може би трябва да използваме по-малко думи, както е ставало в 18 век и да се казва waste not, want not. Благодаря колегата Матула. Използването на ресурсите, ефикасното използване на енергията – са изключително важни за устойчивото развитие на Европейския съюз до 2020 година и след това. През идното десетилетие възобновяемите енергийни източници ще са альтернатива за, като енергиен източник в сравнение с изкопаемите горива. Природният газ и в бъдеще ще е застъпен в енергийния микс на Европейския съюз. Но е, трябва да бъдат взети предвид и другите форми на гъста. Трябва да вземем предвид и факта, че понякога големи инвестиции са необходими, за да се трансферира енергия от една държава членка в друга държава членка. Това означава, че могат да бъдат включени частни, хора от частния сектор, предприятия от частния сектор за тази цел. Благодаря, господин председател, уважаеми комисар, уважаеми колеги. Искам да поздравя докладчика за чудесната работа. Ако продължаваме да работим така, ако продължаваме да разхищаваме природните си ресурси. Най-бедните от, от населението ще страдат най-много. Негативите ще са огромни. Всички знаят, че Европа е бедна на ресурси. Ето защо трябва да ги изразходваме разумно. Економическата криза ни кара да търсим нови възможности за растеж. Става дума за социални политики, за социално-економически политики. Трябва ни визионерска перспектива. Председателят, господин Лухан, е, доколкото разбирам, последният оратор. Благодаря, господин председател. Европа изразходва ефикасно своите ресурси. Но това, което ни трябва, са нови модели на потребителското поведение. И ни трябва нов вид управление на потребителите. Цели региони в Европа трябва да се реструктурират, трябва да използваме трябва да заострим вниманието на нашите граждани към проблематиката. Целите, които сме си поставили, трябва да, бъдат залегнат, трябва да залегнат и в обществените поръчки, и то като част от стратегията, която следва Европа. Не виждам други колеги, които искат думата. За това давам думата на комисар Поточник. Thank you. Благодаря, господин председател. Най-напред трябва да кажа, че това е истин, първият истински пленарен дебат, на който присъствам. Ценя го високо. Бих искал да отговоря на много от повдигнатите от вас въпроси селско стопанство, риболов, водно стопанство, екодизайн и така нататък. Но ако трябва да отговоря на всички тези въпроси, трябва да отнема прекалено много време. Очевидно въпросите, които обсъждаме са сложни, не е лесно да бъдат изяснени. Но като комисар по въпроса на околната среда искам да се спра на някои от опасенията, споменати от някои от колегите, свързани с въпроса за економическото развитие и сегашното състояние на нещата. И защо е толкова важно да подкрепим докладът Гебрандис? Ако започнем с 20 век, 20 век е, това е, е ресурсо-емък модел. Е, е, много пъти се увеличи е, е, производството и е, използването на ресурсите се увеличи също многократно. В началото цените на е, ресурсите обикновено непрекъснато падаха с изключение на петрола по време на петролните кризи. А това е моделът, който все още съществува. Но нещата се променят. Населението на света расте, не само, че ще стигнем 9 милиарда през 2050 година, но в доклада Макинси се казва, че в 2030 година може да очакваме 3 милиарда души, които ще бъдат вече няма да бъдат бедни и ще започнат да потребяват повече. Не може да продължаваме с модела, който беше развит през 20 век. Европа зависи много от суровините, а цените на много от суровините и материалите през последното десетилетие започнаха да растат и това е тенденция, която може да очакваме, ще, се продължи в повечето страни. Също така големи колебания в цените на материалите и и суровините се наблюдават. Необходимо е да се обърне внимание на производителността на труда и материалемкостта на производството. Защото в много случаи вече суровините и енергията са, играят ключова роля в економиката на страните. В някои случаи не се обръща внимание на това, че водата и земята също са крайни ограничени ресурси и тях също трябва да пестим. Природата все още е нещо, на което не се обръща голямо внимание, но и това ще стане. Как всичко това е свързано с нашия живот, с кризата, с растежа, който е абсолютно необходим, с разкриването на нови работни места – Както Оли Рен каза вчера, ако имахме магически куршум, щяхме вече да сме го изстреляли. но нямаме. Затова трябва последователно, упорито, търпеливо да работим в областите, където Европа е силна. Талантите, економика основана на знанието, научно-изследователската дейност и ефективно използване на ресурси. Защо? Защото ако използваме по-малко вода, по-малко енергия, по-малко суровини, ако използваме продукти, които могат да бъдат рециклирани, това ще помогне на нашата економика и това е тенденция, която е на лице и в нашата економика още сега. Тя е на лице и в бизнеса. За това говорим за економическа и а, екологическа а, устойчивост. Какъв е проблемът? Както мнозина от вас казаха, много важно е да се прилагат предначертанията. Опитваме се да обърнем внимание е, когато говорим за економическото управление, така наречените европейски семестри, в тях да се включат проблемите на ефективно използване на ресурсите. Както някои от вас с право спомена, не трябва да се боим от данъците. Ние не предлагаме ни, нищо повече от промяна на данъчното облагане от труда, където цената на труда е особено висока, към облагане на, на, на други неща, примерно използването на земята, където това е по-ефективно. Всичко това е, е особено уместно, когато се търсим нови източници на, на финансиране. И когато обсъждаме тези въпроси с страните членки, а, които знаем а, имат правомощите да решават а, фискалните въпроси, а, те а, през март 2011 година всъщност те подкрепиха именно в тези наши намерения прилагането на пътната карта тази година ще обърне специално внимание на управлението на водите. Ще започнем работата по преходната платформа за ефективно използване на ресурсите след няколко дни. В седмата рамкова програма ще включим тези въпроси и разбира се, прилагането на тези програми е особено важно. А след няколко дни ще обсъждаме отново тези въпроси. Ще говорим за зелената економика, не за ефективно използване на ресурсите, но на практика това е едно и също. Необходимо е, е всички, целият свят да разбере, че това са необходими стъпки. В заключение ще кажа, Ако а, досегашния ни растеж, не зелен растеж, а, беше се е развивал както трябва, нямаше защо днес да говорим за зелен растеж. Всичко това трябва да се разбира и от нас, политиците. И когато говорим за зелен растеж, всъщност имаме предвид следното. Как да планираме растеж, който може да донесе просперитет за всички за повече хора, отколкото сегашния растеж донася. А не говоря за някакъв катастрофичен сценарий. Ние сме интелигентни общества, няма да допуснем това. Но устойчивото бъдеще а, няма альтернатива. И накрая искам да благодаря на всички вас, които участваха в този дебат и останаха до неговия край. Благодаря. Yeah. Господин комисар, благодаря за заключителните думи, за обобщението. А сега господин Кипранди има думата за приключване на дебата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да започна с благодарност към колегите за много широката подкрепа, която те проявиха към моя доклад. Много внимателно изслушах всичко. Забелязах широк, много широк консенсус за по-ефективното използване на енергията и на ресурсите. Това, по което няма пълно съгласие, как да го постигнем. Нека да кажа следното. Скоростта не се определя от нас тук в Европа, по-скоро ще бъде определена от страните около нас. Светът се движи толкова бързо, че не може да си позволим лукса да не бъдем амбициозни с предложението на комисията. Имаше кри... критика към екодизайна. Аз бих отговорил последния начин. Тук не обсъждаме законодателен текст, който обсъждаме днес, ще гласуваме утре. Това е политически текст, който очертава бъдещата ни политика. Няма да говорим за екодизайн. По-скоро говорим за това, че когато разработваме продукти, трябва да отчитаме факта, че трябва да се възстановят ресурсите, които са вложени. Това не е законодателен текст. Така че, господин председател, аз мисля, че най-важната част на доклада е, че ние изпращаме едно много важно политическо послание, предоставяме необходимата подкрепа за комисията да върви по очертания от нея път. Може да имаме и още по-амбициозна програма от тази очертана от комисаря Поточник в днешния дебат – се установи, че имаме нужда и от по-добра прилагане на разпоредбите и от по-добри разпоредби. И последно, във връзка с съвета, съвета трябва да а, получи много силно послание от парламента и от комисията. Ние наистина трябва да сме експедитивни, защото това е от е, изключително значение за европейската економика. И финансовите, финансовите пазари очакват нашите лидери да вземат решение за е, е, ефективно ресурсоползване. Благодаря господин Гебранди за доклада. Приключваме дебата по тази точка. Утре по обед ще се гласува документа. И сега преминаваме към